че... Председателят. Добър вечер. Искам да направя няколко изявления. Господин Игнаси Порванс подаде оставка като евродепутат от 23 април. С, в съответствие с член 4, алинея първа от правилника отбелязваме, че неговото място се овакантява на тази дата и ще информираме националните власти за този факт. Второ съобщение на 21 април Комисията по правните въпроси направи оценка на пълномощията на двама депутати и поиска валидирането на техния мандата. И ако нямате възражения, считаме, че тези мандати са одобрени. Според дневния ни ред ще преминем към обсъждането на доклада на Брайан Кроли за закрила на авторското право и някои сродни права. Давам думата на докладчика господин Краули за 4 минути. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя с добре дошъл комисаря Макриви, да благодаря на всички колеги, които са в залата тази вечер. Удължаването на срока на защита на авторското право ни занимава от доста време. И